украинската пилотка, която беше в затвор в Русия от месеци, днес е била освободена. А, а, и Исмаилова, журналистката, също е била освободена от Азербайджан. Тя е разследваща журналистка. Парламентът се застъпи силно за освобождаването на тези смели жени и можем да се поздравим с това, че скоро те ще могат да се завърнат по домовете си. Ogni tanto qualche buona notizia. За щастие от време на време имаме и добри новини за разведряване на обстановката. Сега давам думата на Тюн Унт Хонштайн.